приветствам всички инициативи, които имат за цел да обърнат внимание на общественото мнение и да се борят срещу гениталното усъкътяване. Благодаря, господин комисар, казва председателката. Приключихме с обсъждането на този проблем. Ще гласуваме резолюцията утре по обята. А сега минаваме към едно устно записване относно а, гръдните импланти, произвеждани от френско, френската фирма ПИП. Давам думата на госпожа Окони. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги, дами и господа. Е, не можем да не признаем, че въпросът с некачествените гръдни импланти е просто санитарна измама във Франция. Ние трябва да е, разберем, че това се отразява на целия Европейски съюз и в международен план. Няколко цифри. Тези импланти са продадени в 71 страни. Тоест в около 400 хиляди протези са били продадени, около 40 хиляди жени в Великобритания, 30 хиляди във Франция и 10 хиляди в Испания. Директивата за медицинските средства ще бъде ревизирана през есента на 2012 година и ние като законодатели трябва да се получим от тази измама и да засилим нашата система за надзор върху медицинските средства и аз подкрепям предложението изказванията на колегите Томасио Омер и Филип Жувер, е, които е, са автори на резолюцията от Народната партия, които се извинява, че не могат да бъдат тук днес. И аз призовавам е, комисията да вземем под внимание следните препоръки. Да засилим и хармонизираме задълженията за инспекция на общностно ниво, защото е изключително спешно да се установят редовни и непредвидени годишни е, е, проверки на всички нива на живота на медицинските средства. Е, трябва да се хармонизират и условията за хабилитиране на проверителните органи, а освен това трябва да се наблюдават и медицинските средства, които се продават в Европейския съюз. Искам да привлека вниманието ви върху следната необходимост да има баланс между защитата на европейските пациенти и подкрепата за научно-изследователската дейност защото ние трябва да свържем сигурност, прозрачност, е, последователност и гъвкавост. Е, първата, първия подход е медицинските средства да не се разглеждат като средство, защото, като лекарство, защото там има е, три основни разлики. Естество, продължителност на продажби на пазара и различни потоци на пазара. И виждаме, че когато тези импланти бяха включени на пазара, това доведе само до административни тежести тежести и е, допълнителни разходи и по-късно бяха пуснати на пазара. Така че всичко трябва да се преценява е, според случая. Благодаря ви. Е, Благодаря. Давам думата на госпожа Макеван за две минути. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с всичко, което е залегнало в резолюцията и очаквам комисара да каже по какъв начин преразглеждането на директивата за медицински съоръжения ще вземе предвид проблемите, проистекли от гръдните импланти ПИП. Но аз искам да поговорим за малко, за нещо, за един по, по-широка тема, не само за директивата, да поговорим за реклама. Е, ние не е, позволяваме медикаменти да бъдат е, рекламирани в Европейския съюз, но в списания като тези има десетки и десетки статии, които насърчават жените да си поставят гръдни импланти. В Белгия това е забранено, но в останалата Европа, в останала Европа това е ежедневие. Ако погледнете на вебсайтовете, които се рекламират тук, там можете да, да, създаде, да зададете въпроси, свързани с е, пластична хирургия. Там се казва колко ще платите, как ще изглеждате и така нататък, но там не, не се казва, че след 10 години ще трябва да, да прибегнете към нова операция за смяна на импланта, защото дори най-добрия имплант трябва да се смени след 10 години и до края на живота си вие ще трябва да се подлагате на операция след операция. Но на нито един вебсайт това не е споменато. Така че след като се извърши подобна е- е- операция, има опасност за здравето, така че ние трябва да информираме пациентите. Не знам, господин комисар, доколко имате е, възможност да. Е, влияете над рекламата, но при всички случаи хората трябва да бъдат информирани. Жените, които са изложени на опасност, трябва да бъдат информирани, че след една операция следва втора, т.е. те ще бъдат винаги в опасност и те трябва да разполагат с информация. Благодаря, госпожа Люпаж. Две... Non Quindi, onorevole Няма я, тогава давам думата на госпожа Оке. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е изключително важно тук да посочим, че трябва да разработим много по-добри процедури за издаване на разрешения, отколкото до сега. Искам да подчертая значението на този факт. Необходима ни е прозрачност, откритост и независими изследователи, които да извършват контрол. Те могат да извършват проверка на опитни данни. Индустрията по този начин няма да може да крие резултатите. Трябва да знаете, че всеки по всяко време може да извършва проверки дали са нанесени вреди или новите продукти съдържат подобрения. Така че винаги, когато се представят нови продукти на пазара, трябва да се извършват подобни проверки. Тази прозрачност е изключително важна и аз се надявам, че комисар Дали наистина ще подкрепи една подобна инициатива и ще се погрижи не индустрията да бъде поставена в центъра, а пациентът. А когато обаче се злоупотребява с резултатите, когато те се укриват, това се отнася не само до гръбните имплантати, а и за други случаи това е нещо, което трябва да се наказва не само с глоби, а с друг вид е, много по-тежки наказания. И ако изобщо се установи в индустрията, че следва да се създава прозрачност е, във връзка с данните, трябва да посоча, че индустрията се брани много ужесточено. Ние поне така се надявам, ще можем да успеем да се освободим от този натиск и да се освободим от една практика, която е нежелателна за нас. И трябва да се погрижим не американците да дойдат е, и да кажат нашите продукти са по-хубави. Госпожа Яна Кодаки за две минути. Шест месеца е, след като скандала беше публикуван и най-после парламента намери време да се занимава с тези ужасен случай на медицинска е, неправилна практика. Е, защото всъщност това е на трето място доставчик на имплант. Повече от 10 години не е спазвал закона. Така че е много важно да се получим от подобни инциденти, свързани с общественото здраве добре. Едновременно с това е много важно да разгледаме всички факти преди да направим заключение за това как да се промени системата, за да се предотвратят е, подобни нарушения. И искам да кажа, че така наречения скандал ПИП е, не иллюстрира промяната на цялата система. Е, това всъщност е едно криминално престъпление, защото един субпродукт е бил заменен. Ние има много положителни мерки, които се предвиждат, които ще променят рамката за медицинските съоръжения, но трябва да имаме предвид и всички проучвания преди да се пусне нещо на пазара. По този начин има двойно законодателство и според мен е излишно диспропорционално. Параграф 22 на зелените говори, че трябва да има оценка на токсичността на всички медицински средства и съоръжения отношения. Вие наистина ли смятате, е, че когато изчислявате токсичността на всичко, е, примерно на пейсмейкерите, хората ще престанат да нарушават закона? Винаги трябва да внимаваме е, да не се използва немърливост. Ние трябва много внимателно да внимаваме какви отговори се дават, за да не се наруши системата на регламенти, които повече от 20 години защитават пациентите цените. Моята група ще предложи изменения, като се надяваме, е, че ние ще отстраним такива несъответствия. Благодаря. Вие приемате ли синя карта? Не. Не. Добре. Добре, в такъв случай е, спонтанни изказвания. Матиас за две минути. Благодаря, господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Наистина, 6 месеца изминаха от скандала с фирма ПИП и това, което стана ясно е, че в продължение на 10 години частна фирма е работила на пазара и е предлагала гръдни имплантати – които всъщност сега могат да се използват по-скоро в строителството. Този силикон обаче е имплантиран на жени, вместо да се използва в, в строителството и това е големия скандал. 15 000 жени са засегнати от това. Има е, извършени изследвания, има и много заблуди при прилагането на тази е, методология. Това е просто случай, който трябва да бъде е, представен пред съда. Знаем, е, че става дума и за измама в случая, която е обект на е, наказателно преследване. Има обаче правен вакуум и трябва да бъде запълнен. Десет години ние не успяхме да идентифицираме тези престъпници, които днес бяха разкрити. Няма контрол, имаше проблеми с регистрите и в крайна крайна сметка тези хора успяха да направят това, което е, ние не можахме да контролираме. В крайна сметка нещата опират и до липсата на информация в миналото. Това беше голям проблем. Но се установява, че много жени, хиляди жени са били е, унижавани по този начин. Жени са подлагани на тестове, за да се установи дали имплантатите, които са им е, поставени, са. Е, в безупречно състояние или не. Изобщо се контролират неща, които въобще не подлежат на контрол. Например, често се контролира дали резервните части на автомобилите са оригинални или не. И на същия контрол трябва да бъдат подлагани неща, от които пряко зависи човешкото здраве. Трябва да се преработят съответните правни актове, така че да се предвижда прозрачност, да има наказателни мерки и е, наказания, които няма да помогнат е, на пострадалите жени, но ще укрепят отговорността на държавата. Благодаря. Благодаря. Господин Роси за две минути. Благодаря, госпожо председател. Дискусията и гласуването по резолюцията идва в един много подходящ момент. Ако се приеме тази резолюция, тогава вече ще може да се говори за ревизиране на директивата Medical Device. Има дефицити при правните актове, има дефицити недостатъци и пропуски при изпитването за съответствие. Мисля, че предложенията, които идват от Европейската комисия и в частност от господин Дали, вървят в правилната посока, че трябва да има повече контрол на медицинските продукти и по-засилен контрол при тяхното пускане на пазара. Разбира се, не трябва да се допуска голямо бюрократично бреме, защото по този начин се спират иновативни продукти. Мисля, че на европейско равнище трябва да има механизми за контрол, които функционират е, добре и бързо, защото става дума за милиони жени и рисковете, на които са изложени. Разбира се, ще трябва да се предвижда възможност за скрининг, за медицинска консултация. По този начин ще може да се предотврати жените, без да са получили достатъчно информация, да се решават на такива процедури. Трябва да се контролира какви медицински уреди и какви медицински имплантати се предлагат на пазара. Важно е също да се има предвид и краткото време, когато става дума за такива продукти. Освен това, потребителите трябва да бъдат информирани за всички възможни рискове и би било добре този контрол да бъде по-всеобхватен. Нещо трябва да се направи на общностно равнище. Държавите членки трябва да поемат ясни задължения, за да се избегне е, появата на инциденти, като този с е, фирма ПИП. Благодаря. И давам думата сега на комисар Дали. Дами и господа, госпожо председател, през последните 20 години Системата за регулиране на медицински съоръжения осигури да разполагаме с сигурни продукти в Европа, като същевременно осигури сигурността на продуктите. Системата се оказа също така достатъчно ефективна и а, насърчаваща новаторство. Мес, няколко месеца преди да избухне скандала с имплантите е, ПИП, комисията преразгледа директивата за медицинските съоръжения, защото реши, че са необходими да се въведат усъвършенствания. Но тук се сблъскваме с измама, с престъпление, с е, лъжа. Същевременно е, законодателната рамка също е, доказва, че има известни пропуски. Е, решихме, че трябва да бъдат предприяти незабавни мерки от държавите членки на основата на вече съществуващото законодателство, т.е. провеждане на контроли е, за осигуряване, за констатиране качеството на продуктите. Ще се обърнем към министрите на всички държави членки, за да ни подкрепят е, при въвеждането на тези мерки. В е, дългосрочен план Комисията под подготвя в момента допълнителни законодателни мерки, които ще вземат предвид полуките от скандала ПИП и нови мерки ще бъдат предложени през есента. Ще предвиждаме усъвършенстване на цялата система с цял по-доброто и функциониране. Бихме искали да е, приемеме по-строги правила относно е, наименованията, разпространението и гаранциите е, бихме искали компетентните органи да играят много по-важна и по- голяма роля при упражняването на контрол. Е, тъй като не разполагаме с, с огромно количество експерти, ще бъде създаден един специален механизъм е, за някои е, съоръжения, като е, контроли ще се провеждат е, е, в отделните случаи според от, из, отделни предписания. Необходимо е съответните сертифициращи органи да упражняват еднакък, еднакви оценки. Второ, държавите членки трябва да, да предоставят, да разполагат с информация за продуктите, за да могат да вземат необходимите мерки и трябва ресурсите, с които разполагаме, макар и да са ограничени, да бъдат използвани за по-добър, по-ефективен контрол и за по-обширен и широк надзор на пазарите. И на последно място трябва да има един регистрационна система и единен механизъм на контрол и идентификация, за да можем наистина да установим дали има пропуски в законодателната рамка и законодателна, и в законодателството и тези пропуски да бъдат а, а, попълнени. А, трябва да има и еднакви а, правила за а, органите, които ще сертифицират различните съоръжения, като се предвиждат и е, контроли, непредизвестени контроли. Също така предвиждаме система за докладване на инцидентите от страна на съответните предприятия. Същевременно информирането на широката общественост от огромно значение и за това трябва да има много по-голямо прозрачност на пазарите и всички заинтересовани страни трябва да разполагат с необходимата информация, не само за цената, за а, преимуществата, но също така от а, продължителността на живота, и необходимостта да се сменят имплантите. Не става дума обаче само за импланти, става дума и за други те медицински съоръжения в Европа. Но широката общественост трябва да разполага и с информация относно последиците от употребата на подобни съоръжения. Е, защото трябва да се знае, че е, прибягването към подобни съоръжения не става веднъж и завинаги в, живота. Е, потребителите, широката общественост, както казах, трябва да бъдат уведомени, трябва да им се предостави една карта с е, наличната информация. Е, защото по този начин те ще могат да избират е, след като са запознати с проблемите. Е, мерките, които предвиждаме, както и резултатите от стрес тестовете ще позволят да се укрепи и за цялата система, като се осигури по-голям, като, като по този начин медицинските съоръжения, които се предоставят на европейските граждани, ще бъдат по-сигурни. Аз благодаря на госпожа Окони. Аз наистина ще взема предвид всичко казано от нея и всички нейни предложения ще бъдат включени в мерките и предложенията, които ще направим през есента. Благодаря ви. От името на е НП госпожа Гърди. Е, Благодаря, госпожо председател. Искам да изразя благодарността си към комисаря. Той каза важни неща, с които ние сме съгласни. Е, както той самият каза, е просто е невероятно това, което се случи. Чухте цифрите, които ни съобщи госпожа Окони. Е, ясно е, от друга страна, е, че този скандал е, постави ударението върху необходимостта от оценка на европейското законодателство във връзка с медицинските съоръжения, защото тази измама показа пропуските, които ние многократно сме изтъквали в пленарна зала и комисарият ги повтори. Така че няма да се спирам отново на този аспект. Аз мисля, че трябва да направим всичко възможно, за да е, постигнем е, най-доброто и да дадем най-доброто на гражданите. Но все пак смятам, че трябва да извлечем пулки от този скандал. Трябва да вървим напред. Колегата каза, Информацията за гражданите не е достатъчна. Ние подчертаваме само положителните аспекти. Говори се за вечна младост, за обещания за красота, но нито едни протези не са без риск. Това трябва да се знае особено когато се говори за е, е, естетична хирургия. Особено момичетата трябва да бъдат е, осведомявани, защото съвсем млади момичета искат да се подложат на подобни операции. Вие разбирате проблема, вие говорихте убедено, трябва да се действа бързо, защото още вчера трябваше да се действа. Благодаря. А сега две минути на да, ние чухме скандала с лекарството медиатор преди известно време. Сега чуваме скандала с тези имплантанти. Вие казахте, е, че е, санитарната сигурност на европейско ниво не работи както трябва, защото всъщност този скандал са 14 е, години измами от 1996 година до 2010. Безнаказано 16 000 протези са носени по света. 8000 е, са оттеглени, 48 е, случая на изявен рак и повече от 300 е, молби подадени в съда. Какво трябва да се направи? Американската агенция за лекарствените средства подаде много дела и във Франция, и в Великобритания. Как може националните и европейските агенции да подминат подобна измама? Защото те тази драма ни води до подобряване на европейската система за контрол върху медицинските средства, така както вие току-що ги обяснихте. Господин комисар, днес ние трябва да изградим нова система, която да избегне скандала, но системата трябва да бъде нова. Вие казахте, че има ново законодателство и като са автор на тази резолюция, разбира се, аз съм удовлетворен. Но, господин господин комисар. Вие очевидно се съобразявате с значителна част от нашите тревоги, както са е, изброени те в резолюцията. Защо обаче се прави изключение? Защо се прави недопустимо изключение за много от тук присъстващите депутати? Защо отказвате е, да се създаде орган за пускане на пазара на медицински средства от клас 3? Те са най-рискови. Господин Дали, бихте ли ми обяснил вашата позиция? Председателката благодаря от името на либералите госпожа Билбао. Благодаря. Искам европейското законодателство за контрол на медицинските продукти и имплантати да се реформира напълно е, и това се предвижда в нашата резолюция. Ние научихме много от е, случая с БИП и гръдните имплантати. Известни са и последиците. За това е необходимо да се извършва обмен на данни, да има системи за ранно предупреждение, за да могат хората в цяла Европа да се информират за инциденти. Необходими са клинични тестове за гръдни имплантати и също така трябва да се дава по-голяма информация за процентите на грешки. Необходими са наказателни мерки срещу производители, които предлагат дефектни продукти и е, също така към лицата от здравеопазването, които не спазват тези изисквания. Става дума за научни и етически изисквания. Ние трябва да кажем това на висок глас. В момента се опитваме да спасим европейския проект. Много средства се изразходват за тази цел и се предоставят за тази цел. Говорим за европейското гражданство, но има много големи разлики между цените, които е предлагала фирмата ПИП и продуктите предлагани от други фирми. Въпреки това, е, никой не забеляза този проблем и това имаше своите последици, най-вече за пациентите, за жените в частност. Аз съм сигурна, че ако засилим този контрол в рамките на европейската система, няма да се появяват такива случаи. Комисията трябва възможно най-бързо да въведе система за контрол и също така ние трябва да внимаваме за правилното прилагане на тази резолюция. Благодаря ви. Eh, eh, Благодаря. Сега по процедурата за спонтанни изказвания госпожа Магинес има думата. Благодаря, госпожо председател. Дебатът е много важен. Когато говорим за конкретния скандал, следва да отчитаме, че секторът на медицинските изобретение е безкрайно изобретателен. Приветствам балансирания подход на комисията към подобряване на регулаторната система. Параграф 7 би бил прекомерен, би лишил сектора от новаторство. Ние търсим баланс между това, което е хубаво и полезно за пациентите и подобряването на качеството на живот на тези, които имат нужда от медицински изобретения. Сега, за да сменя малко темата, ние водихме дебат за обезобразяване на женските генитали. Сега а, говорим за импланти. Понякога е, млади момичета преминават през е, тези процедури, без да са наясно с процедурите. Няма връзка между двата дебата, но мисля, че е интересно, че водим е, този дебат в един и същи ден. нези, които имат а, и, и, импланти на тазобедрени стави, на коленни стави, Качеството им на живот се е подобрило. Този сектор трябва да се регулира. Нека не задушаваме новаторството. Сега въпроса за им, гръдните импланти има нужда от друг дебат, а именно обществото и обществения натиск върху младите жени. Мисля, че няма да зле да го проведем по друг повод. Благодаря, председателката. благодаря, госпожа Регнер. Благодаря. Уважаеми господин комисар, искам да използвам контекста на настоящия дебат, за да насоча вашето внимание към регламента, който се преработва в момента. Той ще бъде прият съвсем скоро. Проблема с тези импланти показва, че регламента трябва да бъде преработен още повече. Говоря за Брюксел 1. Това е регламента, който определя компетентността, когато става въпрос за търговски дела. 60 жертви се опитват на празно, чрез организации на потребителите да подадат жалби. Те не успяват обаче поради пропуски в регламента относно компетентността. Мисля, че можем да променим живота на тези жертви и не само на тях, ако потребителските организации имат необходимия форум, към който да се обърнат. Текста, който се занимава с правомощията, трябва да бъде променен. Колегата Гроян. Благодаря. Господин комисар, колеги, това е скандално. Скандалът се породи поради силиконовия гел за промишлени нужди, който се използваше за производство на гръдни импланти. Много млади жени пострадаха и то съвсем наивно и невинно. Не знаеха всъщност на какво се подлагат. Нямаха предварителна информация. Има много вратички в законодателството и за това трябва да направим още една стъпка по-нататък, освен контрола и надзора и информацията, защото тези импланти, които са засегнали 30 000 европейски жени, ни показват ясно, че е време за санкции, за санкциониране на тези, които произвеждат вредни за живота и здравето продукти. Тези, които ги ползват, разбира се, имат право да се оперират и разбира се да разполагат с цялата необходима информация преди да вземат решението. Протезите, разбира се, не само са с здравни цели, а и целят изобщо един по-добър статус на подлагащия се на операция. Благодаря. Колегата Тарабела има сега думата. Президент, Госпожо председател, господин комисар, можем да се попитаме за тона на дискусията. Мисля, че знаете, че има комисия за проследяване на последиците. Констатирам, че въпросът е свързан и с хонорара на лекарите, които свалят протезите. Жилпартньон ни напомни тревожните цифри е, за броя на жертвите и въпросът, на въпроса на 13 март е, ви ми отговорихте във връзка с е, естетичните продукти, така както го предлага комисията в контекста на обществена дискусия, искам да попитам дали има проект за преразглеждане на законопроекта за медицинските изобретения и дали в тях ще включите продуктите, които са свързани с изцяло естетични цели. Благодаря. Госпожа Каленбах има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Говорим за медицински изделия и мисля, че трябва да има много строги критерии за разрешителните, трябва да има засилен контрол, трябва да има информация, която да достига до всички. Става въпрос за малък процент от тези импланти, има обаче много други изделия, които се използват в козметичната индустрия. Става въпрос за пазар за няколко стотин милиона евро. Въпросът ми е свързан с това, което каза Линда Макаван. Тъй като говорим за жени, които са засегнати и въобще женската им красота е засегната, Става въпрос за жени, млади жени, освен това, които страдат от болемия, анорексия и така нататък. Много трябва да внимаваме, когато става въпрос за образа в медиите на жените, на младите момичета. Много хора смятат, че само благодарение на козметична намеса ще изглеждат достатъчно добре, и това е жалко. Трябва да направим нещо, за да се справим и с рекламата. Госпожа Синклер. Uh, Благодаря, госпожо председател. Това се дължи на френски производител и наистина това е характерно изобщо за френския подход през юни 2000 година имаше подобен случай в Америка и, следова, и веднага след това се приеха мерки, тъй като производителят бе от Южна Франция. Френските власти не откликнаха на, това, на този призив към тях. Франция продължава да отказва външни проверки. И това, в крайна сметка, се отразява на страданието на много жени, които страдат от небрежност, от нехайство и немърливост на френската здраво... здравна система и на техните хирурзи. Следователно, може да се мисли за инспектиране и за надзор на френската здравна система, която се отразява неблагоприятно на всички останали. Благодаря. Думата има комисария Дали. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички вас за направените коментари по този толкова важен въпрос. Всички ние сме съгласни, че здравето на пациентите е на първо място тогава, когато обсъждаме политика. И всъщност това и правим, когато настояваме за гъвкава система, която да гарантира новаторство в полза на нашите пациенти. При това бързо новаторство, тъй като това е също свързано с здравето на пациентите. Възможността за новаторски продукти максимално бързо, а в Европа новаторството е три години преди американските колеги, при тяхната система. Очевидно, че това е полезно за пациентите и не може да бъде подценявано. Ето защо, когато господин Парньо ме попита защо да настоявам за разрешение преди пускане в продажба, аз казах няма нужда. Не е нужно да вървим по този път в Европа имаме система, която се е доказала. Ние прилагаме на практика тази система и ние гарантираме компетентността на всички органи, които участват в процеса на издаване на разрешително. И всъщност е, това е пакетът, е, който ще предложим на парламента и съвета веднага след лятната вакансия. И това е, е моята позиция, господин Тарабела, по въпроса. Е, ние проучваме, обсъждаме е, дейностите си вследствие случаите с П и П и около септември месец ще излезем с предложение. Така че, когато говорим за разрешително, това, което казваме е да запазим съществуващата гъвкавост в Европа. Нека да направим така, че всеки, който участва в процедура, да е гарантирано компетентен. Нека компетентните органи да участват все по-ангажирано в процесите в своите страни. И нека да помогнем също така създаването на една общоевропейска експертна група, която да осигурява последователност в цяла Европа и прилагането на, стандарт, на, на, на стандартно разрешително. Случаят П и П няма нищо общо с разрешение. Тук става дума за измама, която можеше да се случи и в най-строгия процес на разрешително. процесът ПИП говори за слабост в нашите процеси. Не непременно в законодателството, а в начина по който законодателството се прилага на практика. И в пазарния контрол след разрешителното както казаха някои от вас, компетентните органи в държавите членки просто се отдръпнаха и пуснаха, така да се каже, контрола върху медицинските нововведения, които се използваха в техните страни. Ето тук е бедата. Не можах да повярвам, когато чух, аз съм счетоводител по професия, и затова бях още по-очуден, от това, че всички проверки, всички одити върху фирмите са били уведомени предварително със срок от два месеца. Това е просто невероятно. Но всъщност това е тълкуването за изискванията по законния процес. Всъщност това не е така. Списък на министъра за да го уведомя нашето законодателство не предвижда предварителни нотифицирани одити и проверки е, и вие трябва да направите така, че в контрола на продажбите това да е така. Не е нужно да, изча, да чакаме две години. Ние настояваме за прозрачност не само в информацията, която ще се предоставя на тези, които ще взимат участие в процеса на взимане на решение, но и прозрачност а, по отношение на това, че всички инциденти да бъдат докладвани. Ще се създаде база данни, за да се обедини на едно място информацията и да можем да предприемем необходимите действия. Що се отнася до проследяемостта на медицинските нововведения, това беше предложено днес тук и много се радвам, тъй като тази проследяемост е изключително важна, особено за рисковите устройства. Това ще бъде част от предложението. Работим и през септември ние ще излезем с ясно и категорично предложение, което ще повиши рязко безопасността, без обаче да прекаляваме, без да изпадаме в паника в резултат на настъпил инцидент и да и като се и да подхождаме формално, да правим нещо, просто да покажем, че го правим. Проблемът с ПИП не беше свързан с разрешителното, а с паза, контрола върху пазара. Колеги, ето тук ние трябва да направим всичко възможно за ясна и категорична процедура на контрол на пазара. Председателката, благодаря господин комисар. Получихме предложение за резолюция. Дебатът приключи. Гласуването ще бъде утре в 12 часа на